резолюцията 204 от 2014 година, прията от Съвета сигурност на ООН. А както вече беше заявено на последната конференция на 7 септември, всяко, всяко решение, което може да бъде намерено в Либия, трябва да дойде от самата страна, всяка външна намеса трябва да се отхвърля безусловно. Военно решение не може да има, единственото решение минава през национално обединение. Има вече първоначални стъпки на координация между всичките ни партньори за постигане на тази цел. И днес Европейския съюз трябва да подкрепя коалицията под ръководство на либийските сили. Трябва също така на практика да подпомагаме мисията на ООН на място, трябва да гарантираме координация на нависоко равнище с нашите събеседници от Либия на най-високо равнище. Вече споменах конференцията в Мадрид, която се проведе на 17 септември. Да се свършим с съседните на Либия страни и важните на регионално равнище държави, за да намерим начин да сложим край на разпространението на последици от кризата в Либия. Трябва също така да предвидим и санкции за всички, които възпрепятстват процес на възстановяване на, Рус, на Русия. И съгласно резолюцията на света за сигурност 274, всички лица, които в момента се опясват в програмата на възстановяване на Либия, трябва да, се, да бъдат третирани като представителите на предишният режим. Навършен приоритет, както за Либия, така и за международната общност, е постигането на прекратяване на огъня и всички страни в конфликта да вземат участие в един преобщаващ политически диалог. На 29 септември, т.е. едната седмица, ще се проведе първа среща, като основната цел, Основната цел е да бъде възстановен политическият диалог и да бъде поставен, поставен основен на нов политически процес. Европейския съюз под ръководството на ООН е готов да подкрепи този процес, който трябва да бъде отправна точка за подновяване на процеса на възстановяване на Либия. Това е и основната ни цел, а именно постигане на прекратяване на огъня и всички страни, участващи в конфликта, да бъдат събрани около масата за преговори при основните права, а именно отказ от насилие, отказ от външна намеса и създаване на необходимите условия за преход, ръководен от либийските сили, в които да участват всички фракции и всички етнически общности в страната страната. Това е основният ни главен приоритет. Благодаря ви. <coughs> would like to ask now Mr. John O'Rourke, uh, head of UNIC Arabian Peninsula, Iran. А сега бих се помоля началникът на отдел, отговарящ за Сръбския полуостров Иран и Ирак, да вземе думата в сърта за външна дейност. Благодаря ви. Аз ще се бъда, да бъда кратък. Събитията от последните 48 часа бяха наистина драматични. Над 400 000 тюркски беженци пристигнаха на турската граница след началото на военните удари, ръководени от Съединените щати в Сирия но тъй като разполагаме с ограничено време, може би ще бъде най-уместно на първо място да заявим, че трябва да се готвим дългосрочен план, да се борим срещу бичът, който представлява идил. И също така трябва да обмислим какъв ще бъде принос на Европейския съюз за решаването на кризата в Сирия и Ирак. На първо място, съвсем очевидно е, че кризата в Сирия и Ирак има много общи компоненти, като основният, разбира се, е ИДИЛ, но има и много важни разлики между кризите в двете страни и не бива да ги пренебрегваме, когато разработваме стратегията си за отговор. мисля, че може да, да структурираме отговора ни в пет категории. На първо място трябва да изолираме ИДИЛ, да ограничим достъпа на организацията до финансиране и въоръжение. Трябва също така да ограничим и а, движението на хора, т.е бойците, идващи от други държави, които искат да се присъединят към джихадистите в територията под контрол на ИДИЛ и също така да възпрепятстваме връщането на тези хора в нашите държави. трябва да отбележим, че границите в тази част на региона са почти несъществуващи. Трафикът с петрол, който е основен източник на доходи за ИДИЛ, продължава вече от много дълго време. ИДИЛ не са измислили сами този процес, но са наложили контрол върху трафика и ни е много трудно да се справим с този проблем, тъй като санкциите ни не са целенасочени към малките оператори, които вероятно се занимават с транспорта на петрол от кладенци, основно в Сирия, през граница до съседните страни и оттам по целия свят. А освен опита ни за създаване на санитарен кордон около територията под контрол на ИДИЛ, следващият важен компонент е военният отговор. Той вече започна в Ирак с международна подкрепа. В Ирак сега военен отговор започна и в Сирия. И събитията в последните няколко дни показват колко трудно се води война срещу ИДИЛ само на един фронт. Те бяха изблъскани в северо-источен Ирак. А потокът от бежанци от Сирия показва, възможност, които разполага ИДИЛ да се оттегля от фронтовете, където е атакуван и бързо да се придвижва към други райони. Трудностите при военният отговор са съвсем ясни. В Ирак поне раз разполагаме с подкрепата на правителството, което е наш партньор и с което може да работим в сътрудничество. В Сирия обаче случаят далеч не е такъв. Режимът на Асад не е партньора на Европейския съюз в това начинание. Има и друг, други трудности, тъй като въоръжаването на която и да е била фракция в Близкия изток е много опасно начинание и някои от държавите членки на Европейския съюз и Съединените щати предоставят оръжия на кюрдите в Кюрдистан. Не бива обаче да пренебрегваме евентуалните последици от това въоръжаване в дългосрочен план. Вече споменах изолирането, военният отговор. Трябва да има, разбира се, и политически отговор, тъй като кризата не се появи от нищото. Имаше много дълбоко усещане за несправедливост и, и а, изолация на сунитското младсинство в Ирак. И ми се струва, че новото правителство в страната е непълно наясно, че трябва да подегне ръка към тази общност и да преодолее отчуждаването на голяма част от гражданите в страната. Следващото това изпитание ще бъде назначаването на новият вътрешен министр, както и на министър на отбраната състава на правителството все още не е доточнен. И, човек, и а, кой ще бъде назначен на този пост е въпрос, който се следи с огромно внимание от всички фракции в Ирак. По отношение на политическият отговор също така смятам, че не бива да забравяме, че за водачите на сунитските племена, които може би са се присъединили към ИДИЛ а, в началото на бунта. Не е лесно сега да се присъединят обратно към правителството. Има сериозни опасности за тях, както физически, така и политически последици. И накрая не бива да забравяме колко е важно да работим с регионалните ни партньори. Не бива да допускаме отговорът ни да се възприема като отговор на Запада срещу населението на Ирак и Сирия. Но нашите регионални партньори имат собствени цели, и се сблъскват с а, е, трудности, виналното напрежение между Саудитска Арабия и Иран, напрежението между Саудитска Арабия и Турция е друг компонент, който не бива да забравяме. И би следвало да работим с партньорите ни, за да преодолеем всички тези трудности и връжди с цел а,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 но какво, какво, да, какво ще стане с другите терористични групи, защото последно време ИСРА и други групи а, с, действат се по-активно, навлизат в а, Ливан, а, отвличат. Така че е, ние фокализираме и нашето внимание е насочено към ислямската държава, но в Сирия и в Ирак в момента се развиват развиват своите дейности още по-националистични и още по-опасни групировки. Второ, говорихте за сътрудничество с а, държавите от региона. Аз обаче си задавам въпроса какво ще направи Турция. Турция, Турция е страна кандидат за членство в Европейския съюз сега. Турция си има свои особености и истории, но в крайна сметка към всяка държава кандидатка има изискване да хармонизира своята външна политика с политиката на Европейския съюз. Така че спрямо а, ислямската държава и спрямо а, държавите в региона, не бих казал, че а, това е така. Така че какво, какво ще бъде и какво ще стане с Турция. И на трето място, докъде сме стигнали с хармонизирането и развиването на нашето законодателство за борба с тероризма. В момента Франция така замазва своето законодателство, но при всички случаи, ако искаме да възпреме е, набирането на терористи от наши страни, това може да стане само ако има хармонизирано законодателство. Това трябва това трябва да стане на междуправителствено равнище, но съществуват ли комисии и групи, които да работят по конвергенцията и хармонизирането на законодателството? Благодаря, господин председател, по Либия, която е провалена държава. И а, има малко така подкрепа за терористичните а, групи, но Същевременно те контролират а, Триполи и предвид успеха в а, Ирак, възможно е, е и в а, да, да, се, да, се, да се създадат подобни групировки и в тази страна. Судан и Катар как, е, какво е положението там и има ли опасност там. Знам, че страните от е, Персийския залив правят всичко възможно. А, Знаеме също, също така, че кюрдите а, в а, момента водат боеве в а, Кабани. Това а, има ли някаква а, някаква пред, така, има, има, има ли предвид Европейския съюз да а, тълкува, да тълкува отново или да промени отношението си към а, ПКК с цел спиране на действията на исламската държава. А, колкото до Турция, а, нейното отношение също не е много ясно и тя си затваря в очите пред групировките, които се, на, на, на границата на Турция се групират, за да се борят срещу Асад. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с казаното до тук. Вие споменахте Либия, но в, край, в крайна сметка струва ми се, че това, което казвате, няма нищо общо с случващото се в Либия. В момента това като че ли са едни становища, в които се едно становище, в което се изразява добра воля, но нищо повече. параграф 14 говориме за оръжието в Либия. Знаете, ако знаете нещо за Либия, то тогава ще знаете, че в Либия не влизат оръжия, по-скоро се изнася оръжие от а, а, Либия. И това са, това са, това е оръжие, което се изнася в Судан, в Дарфур и така нататък. Така че става, става, става, става дума по-скоро по, по, по за, за трафик на оръжие в а, а, Либия. А, то, Знаете, че и в Либия има две правителства, едно в Тубрук, едното в Триполи, но нито едно от тези правителства няма а, възможност да контролира нещата по места на, на терана. Така че са, знаете, че там има племена, които, се, които имат свои собствени интереси, които се борят за своите интереси. Е, има много голям трафик на оръжие, на всякакви стоки, но Така че, още веднъж. Това е, може, може би е по-скоро разпределителният център на трафика към а, съседните страни или като че ли... Так, така че положение, положението е извънредно сериозно, за, защото става дума за тероризъм, ислямски тероризъм. Знаете, че не недалече от там се, се намират а, отрядите на Боко Харам. А, знаете, че, знаете, че те а, отвли, отвлекоха и отвличат хората. Така че И още един проблем става дума за износа на нефта. поискаме от либийското правителство да, да, да, да прекрати търговията с нефт. Това а, би било равностойно да искаме да, изсъхне, да пресъхне океанът. Така че. Също, също, времено знаеме, че, че стотици камиони пренасят контрабандно бензин в, в Турция. Същевременно дори и петролопроводите се използват за трафик на петрол. Господин Лец има думата. Само да приключа. Не, благодаря. Господин Лиц. Thank you. Okay, Merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. По двете теми. Първо, Либия. сблъсъка между Киренайка и а, племената от Югас е, има исторически корени, но днес е, това противопоставяне се основава на несправедливото разпределение на доходите от, от нефта. И това е основното. Какво можем да предложим? какво можем да направим, ако искаме да се намесиме за едно по-справедливо разпределение на доходите. Що се отнася до Ирак и Сирия? Да, трябва да изолираме а, ислямската а, държава, да, да, не, да ни позволяваме да а, има достъп до а, оръжие и да спреме а, изтичане, набирането на а, бойци от нашите страни. Но нека не забравяме, че хората, улицата, обикновените хора в арабските страни играят все по-голяма и по-голяма роля. Нека не забравяме, че техните ръководители вече се страхуват от реакцията на народа на, на хората. Така че не само Турция, но включително и, и другите а, арабски държави участ, участват и да участват все повече и повече в заклеймяването на действията на терористичните е, групировки. Така че за в бъдеще ние ще трябва да наблегнеме на това във всички свои изказвания да е, разграничаваме умер, умерените а, е, и правителства, и, на, и народи, и племена от терористите. Мисля, че останалите 15 е, не могат да вземат думата, тъй като вече и без това сме закъсняли. Госпожа, господя Люзинка и така нататък и другите ще бъдете, вие ще, ще, ще вземете думата първи в 3 часа, ако разбира се дойдете на заседание. So, come on. I'm you